Good morning. Uh, we'll start the meeting now. Добро утро, започваме заседанието. Всички езици, езикови режим е пълен с изключение на хърватски. Един член на комисията Агнес Юнгериес няма я тук, но има рожден ден. Може би не е тук, защото празнува. Искам да ви информирам само, че съгласно разпоредбите, преводът на измененията вече няма да се извършва на харватски. Той е просто само за ваше сведение. И също така, за ваше сведение, искам да ви кажа, че имаме посещение от Европейския парламент, от инфарционното бюро в Обединеното кралство. Тук са студенти по журналистика от университета Тринити, които ще присъстват на заседанието на нашата комисия. Госпожа Кунева е поканила 21 посетители, които ще бъдат тук между 11 и 12 и половина днес, така че ще има хора, които ще ни слушат не само пред екраните, но и по време на живото заседание. Точка трета от дневния ред. Имате ли възражения по протоколите? Тогава знам, че те могат да бъдат, протоколите на заседанието могат да бъдат приети. Четвъртата точка годишния доклад за 2013 година на Европейската централна банка. Ще дам думата веднага на докладчика господин Давид Каса от е НП. Благодаря, госпожо председател. В това проекто становище са отразени по-важните фактори в първия вариант. Вие знаете, че в проекто текст ние сме ограничени е, по обем, но се надявам, че е, ще може да се коригира това. Приветстваме намаляването на безработицата, някои положителни е, числа за повишаване на работната заетост не, не много високи. Напълно съм съгласен с, с препоръките на ЕЦБ за а, акцент върху фискалните мре, мерки, които стимулират раз растежа. Приветвам също така апела на ЕЦБ да се подобри функцията и на по-добра координация на основните реформи, насочени към постигането на желаната цел. Това е съвсем накратко до отчета, който имам да ви представя. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашия принос и вашите коментари. Председателката, благодаря господин Каза. Сега давам думата на групата на социалистите и демократите Хавиер Лопес. Господин Лопес обаче не е тук, доколкото виждам. Тогава ще дам думата на Утрике Трибесос от групата Екаре. И нея я няма. Или всъщност чакаме ли някого? Тогава ще дадем думата на групата АЛТЕ, госпожа Аркин, която е тук. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, и благодаря на докладчика за неговото становище. За съжаление, аз говорех, докато той говореше, но съм го чела съвсем, няколко, съвсем кратки коментари на постановището на ЕЦБ, което не съм разгледала подробно, но ми се струва, че може би Картината, очертана от господин Каса, е малко повече по-позитивна, отколкото трябва, което е важно. Той говори за намаляването на безработицата в Европейския съюз от 2010 до 2013 година. Това е вярно, но ако разгледаме числата обаче за 2012 година, за съжаление там има повишаване на безработицата. Така че може би трябва да се балансира малко по- точно становището. Също така бих погледнала и точка 5. Приветства а, препоръката на ЕЦБ за повишена гъвкавост. Да, няма нищо лошо в гъвкавостта, но това не трябва да бъде единствения коментар във връзка с реформите в пазара на труда. И мисля, че трябва да споменем също така и за млад... нещо за младежката безработица. Мисля, че това е в общи линии всичко. Има още няколко неща, които могат да се добавят. Становището е много добро. Аз бих внесла няколко изменения, но съм убедена, че ще имаме едно много ползотворно сътрудничество. Благодаря госпожа Требесиус, която вече е тук. от екара има думата. Добро утро! Аз също погледнах проекто текста и а, той предизвика няколко въпросителни това, което има като число в точка 1 20,8 означава силно повишаване на ам, данните за безработицата, което не наблюдавам в данните на Евростат. Какво имате предвид под бюджетна консолидация, която благоприятства растежа, тъй като нямаме нито фискална консолидация, нито растеж. Нямам проблеми с много точките, но бихме желали да внесем също така редица изменения. Председателката, благодаря. Сега давам думата на господин Леарик от групата ГУЕ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 Uh, uh, Благодаря. Сега давам думата на Карин Мадели от групата на Зелените. Преди обаче да дам думата на тези, които искат да се изкажат, ще дам думата на Лаура Акия от е, групата за свобода и демокрация. Добро утро и благодаря, господин, госпожо председател. La proposta di progetto di parere del collega, del collega Casa. Eh, rispetto al punto по първа точка се описва макроекономическата ситуация. Правят се изчисления за развитието през последните няколко години на процента на безработица, като се цитират и някои специални случаи. Например, моята страна Италия – в Италия нещата въобще не се развиват по начина, който е описан в доклада. Не можем да кажем, че безработицата в Италия намалява. Така че не е лошо да бъдат споменати и държавите, където положението не е розово, където не се наблюдава такава тенденция към намаляване на безработицата. Второ, защо се споменават доходите в страни, които са извън еврозоната. Би било доста по-любопитно да се посочат данните за страните от еврозоната. И още нещо. Третата точка. Как ще се възстанови економическия растеж и ще се създадат нови работни места, при положение, че е, приетите е, закони за бюджетите са изключително строги и налагащи економии. Не може едновременно да се е, спазват строги ограничения, които изцяло блокират развитието и също времено да се поощрява и економическия растеж. Ето. Препоръката на Европейската централна банка да се е, направи реформа на пазара на труда в посока по-голяма гъвкавост. Смятам, че единствения начин да се създадат нови работни места е драстично да се намали е, ножицата между е, данъчната политика в различните държави. За да се стимулира реалната економика и да не се наливат безконтролно пари в, ба, ба, ба, в банките. Ако банките заемаха на малките и средни предприятия, да, но да бъдат финансирани, за да използват тези средства в спекулативни фондове, е абсолютно безсмислено. И още нещо по седма точка – Е, проучване на потреблението. Да, това е интересно. И, е, имуществото на е, гражданите намалява в тази е, е фаза на дефлация и на пълен срив на потреблението. И хората е, нарушават собствените си спестявания, за да могат да оцелеят. Thank you. Uh, then I'll give the floor to... Благодаря. Така ще дам думата на колегата Саймен. Благодаря. По-специално по точка 5 не ни е нужна повече гъвкавост. Нямаме проблем с гъв в трудовия пазар на труда. Тази част, където има най-много гъвкавост, там има най-малко работа. Цялата гъвкавост се съсредоточава сред младите хората, които нямат много а, умения, жените, хората, които работят на частична заетост, там където хората имат на най-малко права, но а, има най-голяма гъвкавост работодателите. А, и полуката е, че не ни трябва повече гъвкавост, а ни трябва гъвкавост, по-малко гъвкавост. Гъвкавост е синоним на експлоатация. Това, което ни е необходимо е качество, работна заетост, умения, инвестиции в пазар на труда. Всъщност проблемите в пазара на труда са проблеми на търсенето, както наблюдавахме през последните няколко години, така че онези от нас, които наистина а, са загрижени и не се повлияват от лесните мантри, трябва да имаме предвид а, неща а, и решения, които наистина биха могли да действат. Председателката, благодаря. Сега ще дам думата на господин Доминик Мартин. Благодаря. Благодаря за предложението на комисаря. Искам да се спра на пета точка. Искам да кажа, че гъвкавостта създава неработни места, а безработица. Не знам за коя държава да говори докладчика, но в Франция, съгласно кодекса на труда, предприятията трябва да спазват прагове от 50 на 50 работници и се колебаят да назначават а, а, с а, м, постоянни трудови договори. Така че констатацията а, а, е вярна. За Франция е необходима по-голяма гъвкавост. Що се отнася до намаляването на безработицата, от 20 до 12%, според нас това е невъзможно. Както каза италианската колежка, във Франция няма намаляване на безработицата. Възможно е това намаляване като цяло да се дължи предимно на работа на половин работен ден или на срочни трудови договори. Е, установява се и увеличаване на заплащането на работниците в почти всички страни извън еврозовата. Но а, е, нас би ни интересувало по-скоро какво става в еврозоната, защото в противен случай това е едно страхотно признание, което означава, че колкото по-малко се използва еврото, толкова по-голям просперитет се гарантира и че еврото носи нетрайна заетост и, и, и нищета. Е, по трета точка, целта, за която трябва да бъде постигната до 2020 година с драстични бюджетни ограничения и бюджетния пакт, създава всъщност безработица. Бюджетния пакт, който налага тези ограничения, се предполага, че ще създаде безработица. След години обаче забелязваме, че се получава обратния ефект. Точка четвърта посочва апела на ЕЦБ да се подобри институционалната рамка, което обаче е, е, води до още по-голяма забава на суверенитет на държавите членки. Ние не сме, е, ние сме против това прехвърляне на суверенитета към Брюксел Съгласни сме с шеста точка, а по седма все още имаме някои въпроси. Благодаря ви. Мистер Фонтулис. Господин Фонтулис. Благодаря, госпожо председател. Аз не смятам, че това а, а, отразява дейност реалността. Безработицата нараства, особено след всички форми на бреме, които легнаха на плещите дори на Гърция. Трябва да се спасят вече съществуващите работни места, да се създават също така нови работни места. В точка 5, когато се говори за гъвкавост, трябва да се избегнат всякакви недоразумения във връзка с експлуатацията, когато се увеличават часовете на работа. Всъщност това е експлуатация в точка 2. Защо трябва да се ограничава на увеличаването на разходите в зоната евро? Би трябвало да има намаляване на разходите, което означава намаляване намаляване на възнаграждението, за намаляване на покупателната стойност. Господин Баласт. Беше споменато положението във Франция. Ние сме единствената страна с допълнително 150 хиляди на пазара на труда поради динамичната демография, така че се нуждаем от мерки за увеличаване на заедостта. Във Франция има безработица поради липсата на тотален, тоталната липса на економически растеж е, и е, в, особено във Франция се създават само работни места, които са нетрайни, несигурни, защото са със срочни трудови договори и това също стимулира безработицата е, още нещо, една важна тема във връзка с намаляването на безработицата. Искам да бъдем внимателни с статистическите данни. Ако се разглежда намаляването на безработицата през призмата на създаването на временни работни места, това е само една временна мярка, която по никакъв начин не премахва безработицата. Е, е, това са хора, които не са с пълноценен статут, но на, на пръв поглед статистически изглежда, че намалява безработицата. Предлагат се некачествени работни места. И още нещо по-общо. ЕЦБ има проблем днес. Тя е задължена да а, е, използва обичайната терминология. Не са необходими са структурни либерални реформи на пазара на труда, за да се поощри економическия растет. Тя всъщност е задължена да говори с този език. Но когато господин Драги обявява, че има проблем, който каза, че ако няма активна бюджет, бюджетна политика, е, ликвидността, която ЕЦБ може да предостави на пазара, т.е. парите, които печатам, няма да намерят клиенти, защото няма да се използват за инвестиции. Затова тя иска активна бюджетна политика и тук се връщаме към макроекономическите въпроси, свързани с растежа. А, така че а, а, има цели, които не, не се постигат, които не са посочени в доклада и това е проблем. И освен това трябва да се е, зададем въпрос каква е връзката между политическите решения и ЕЦБ. В момента някакси не се иска да се говори за това, но мисля, че е крайно време да засегнем и тази тема. Thank you, <clears throat> мадам Рибер. Благодаря. Госпожа Риберо има думата. Благодаря, господин председател. Няколко неща искам да кажа и аз по този доклад. Аз мисля, че доклада е твърде положителен. Не е уместно, защото той не отразява чувствата на европейските граждани в общ смисъл и по-конкретно в Португалия. В Португалия ние сме много загрижени за качеството на работната заетост, за степента на безработицата имаме редица резерви общо взето и мисля, че резервите са много големи, защото има несигурна работна заедост, все повече и повече по часова работа и това се отразява на безработицата в общ смисъл. Но всъщност се създават условия за висококачествена работна заедост. И тези показатели, макар че са в общи линии положителни, все пак не отразяват онова, което се случва в много държави членки, включително и моите, където работната заето е доста нестабилна, нестабилна, така че много държави членки трябва да направят усилия за а, да постигнат условия за постигане на висококачествена работна заедост. Иска ли някой от комисията да вземе думата, пита председателката, да коментира нещо? Не. Господин Каса, искате ли да добавите нещо? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Както казах още от самото начало, имаме доклад, който с който може да дадем ограничено становище. Не можем да кажем всичко, което искаме да кажем и разбира се, трябва да представим доклад, който е максимално балансиран. Съгласен съм с, с повечето от изказалите се колеги. Тогава, когато говорим за създаването на работна заетост, трябва да бъдем много внимателни, когато споменаваме а, нестабилната работна заедост трябва да бъде много внимателни, защото доклада на ЕЦБ не споменава такива работни места и не споменава също така местата, работните места с частична работна заетост. Аз ще се опитам да намеря балансиран, балансиран доклад, който да отрази максимално становищата. 6 ноември е края, крайният срок за измененията на през октомври през декември ще се разглежда и ще се приеме в комисията през февруари в пленарна зала. Ще се гласува. Сега преминаваме към следващото становище за Европейската банка за развитие, годишния доклад за 2013 година и давам за втори път думата на господин Дейвид Каса. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Отново, както и със становището по ЕЦБ, отново имаме проблем с обема, брой знаци. Се опитах да огранича доклада и да постигна известен баланс. Европейската инвестиционна банка а, насърчава уменията, възможности за работна заетост. Необходимо е да се откроят и да се отразят а, потребностите за инвестиции. Приветствам 9,1 милиарда евро, които ЕЦБ е изразходвала в тази сфера. Ние всички трябва да направим всичко по силите си, за да подкрепим иновациите, но иновациите могат да бъдат рисковани Именно за това смятам, че възможности за финансиране трябва да бъдат предоставени и за малки и средни предприятия с висок профил на риск. Приветствам идеите за допълнително финансиране. Положително явление, че се увеличиха инвестициите с 50% в сравнение с 2012 година и тази тенденция трябва да продължи. Във връзка с оценката с три стълба а, при, а, а, призовавам банката да обърне повече внимание на първия стълб и да обърне повече внимание на работната заето, защото това е а, ключът към а, устойчива Европа. Нови умения също така трябва да се развиват, приоритети да се дадат възможности за постоянна работна заетост, за трайна работна заетост на младите хора. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите изказвания и изменения. Председателката Господин Лопес тук ли е от групата на социалистите и демократите? Не. Тогава ще дам думата на Орике Требесиус Chciałem e, wyrazić... Много ви ja, госпожо председател. Като цяло съм съгласен с получителната оценка, направена от докладчика. Що се отнася до финансовото отношение на отраслът на МСП, както и по отношение на програмата за подкрепа на заедостта сред младите хора. Също така приветствам фактът, че докладчикът подчертава колко важно е да се засили микрофинансирането в контекст на борбата срещу социалната изолация. Но най-високо ценя в докладът фактът, че през 2013 година, поне съгласно съдържанието на доклада, Европейската инвестиционна банка е започнала да прави оценка на отделни подробности на всяка конкретна държава членка, съгласно съдържанието на страница четвърта. Има специфични предложения за Кипър, Гърция и други държави членки. И според мен това е една много положителна тенденция. Много, много е важно да се вземат предвид нуждите на отделните държави членки при създаването на специфични финансови инструменти. Инициативата за инвестиции за младите хора също е много важна. И всъщност имам само една критика или според мен има една основна слабост, която нееднократно е била споменавана тук в Европейския парламент, включително и по време на провалото си обществено изслушване. И това е въпросът свързан с мобилността. Тъй като на нея често се гледа като не, нещо отрицателно, говори се за изтичане на мозъци, в, от страните в криза. Бих искал така да обърна внимание на увеличението на финансирането на националните проекти в областта на енергийната ефективност. Разбира се, важно би било тези проекти да включват и традиционните енергоисточници. Трябва да се стремим към повишаване на енергийната ефективност. И в традиционните отрасли на економиката или по-скоро на отрасли, които използват традиционните енергоисточници. Ще представим своите изменения по това становище. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има групата на социалисти и демократите Юта Штайнбург. Да, благодаря ви, госпожо председател. Този доклад не е чак толкова на отрицателен, колкото разгледания преди малко. Важно е да се обърне внимание на малките и средни предприятия, но според мен тук прекалено много се съсредоточаваме върху тях. Имаме нужда от един по-цялостен подход. Инвестициите за младите хора и областите в, в обучението са много важни. Програмата за микрофинансиране е прогрес е много важна за борбата с социалното изключване. Действително ни трябват и повече инвестиции в иновациите, възобновяемите енергийни източници и за да ги включим в доклада ще представим нашите изменения. Благодаря ви. Благодаря, давам думата на госпожа Хкин. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, мисля, че мога да се съглася с господин Каза по това становище. Смятам, че той. е добре изготвено. Искам да се спра на няколко точки. Първият е свързан с ангажимента, поет от, от председателя там Катайнен по отношение на ангажираността на ЕИБ в програмата, в механизма за микрофинансиране прогрес и програмата за максимални предприятия отново почетаваме колко важен е механизмът за микрофинансиране прогрес в борбата с социалната изолация през 2013 година. Колегите, които бяха членове на парламента в предишният мандат, си спомнят колко много се борихме всъщност за този механизъм за микрофинансиране прогрес. Пушителен е фактът, че Европейската инвестиционна банка се опитва да изготви специфичния програма за всяка държава членка въз основа на нейните нужди, както и фактът, че ЕИБ се се съсредоточават повече върху средно големите предприятия. Много често говорим за МСП и те са много важни, но трябва също така да се съсредоточим и върху предприятията, които имат между 253 хиляди слушатели служители и се радвам, че ЕИБ започва да се интересува по-активно и от тези предприятия. Ще внесе няколко изменения, но като цяло ми се струва, че становището е добро и може да се съгласим с него. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Има ли представител на ГУЕ, който да иска да вземе думата? Изглежда, че не. От името на зелените Карим Адер все още не е тук. От групата на Европа Свобода и демокрация Лаура Айла има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Действително, ЕИБ дава тласък на економическото възстановяване и този факт не може да бъде отречен. Но ми се струва, че има още какво да се желае, защото някои от инструментите на B бяха създадени в а, разгара на кризата, когато имаше все още много щети, с които трябваше да се трябваше да бъдат преодолени. Да, може би този инструмент е ефикасен сам по себе си, но ние държим да подчертаем, че той беше създаден в погрешен момент. Тоест 5 години след началото на кризата. Да, вярно, че трябва да се инвестира в заедостта сред младите хора, но Е и Б би следвало да осъществява тези инвестиции без да се вълнува от оценките на рейтинговите агенции, в частност на оценката е, три пъти А, а трябва да съсредоточи своите действия върху заедостта на младите хора. Казвам го, защото е много важно не да се стремим към добри кредитни оценки от рейтинговите агенции, а да създадем действително инструменти, които ще ни дадат възможност да подобрим заедостта в частност сред младите хора, тъй като това са инвестиции в бъдещето и в младите. И накрая бих искал да повдигна един въпрос, който е много важен за Италия. Много често в Италия бенефициентите на помощите са всъщност големи много мултинационални компании в областта на енергетиката. И така става ясно, че малките и средни предприятия, които би трябвало да са основните печеливши от а, помощта за инвестиции на практика, нямат достъп до тях. Ето защо ние ще се възползваме правото си за внасяне на изменения. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Тамасман. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожа Штайнрук от социалистите спомен... заяви, че МСП не са достатъчни, но аз не съм съгласна с нейната позиция. Радвам се, че предприяхме пакет от мерки за подпомагане на малките и средни предприятия, те са, тъй като те са основният двигател на сила на нашата економика, те са, те са основният създател на работни места и се радвам, че подкрепата за тях е в а, сърцето на дейността на ЕИБ. Редица колеги споменаха колко важно е да се подкрепят предприятията, които са важни за съответните държави членки, тъй като в някои държави членки те са малко ценни предприятия, в други са по-големи. Така че всеки път трябва да се взима предвид местната конкретна ситуация и промишлеността и спецификата на пазара на труда във всяка държава членка. Така че аз се радвам на този доклад. Действително, отчетът за резултатите на ЕИБ за 2013 година е много задоволителен. С 50% са увеличили инвестициите в подкрепа на малките средни предприятия. А по въпроса за мобилността, е възможност, която дава възможно, възможност за намиране на работно място в друга държава членка и най-вероятно тази възможност не е достъпна за много граждани без подкрепа. Така че мобилността е важна, тя има положителни резултати. Трябва да дадем възможност на младите хора да се предвижват в рамките на Европейския съюз, тъй като много от тях вече си представиш живота си извън границите на собствената си държава по происход. И сега няколко думи за Европейският социален фонд. Той е добре познат, но за сметка на това механизмът за микрофинансиране прогрес не е толкова добре познат, а именно той е най-важният. Европейската комисия нееднократно ни уверяваше, че след като сме след създаването на механизмът ще се съсредоточим върху програми, които на пръв поглед и в началният си етап може би са рискови, но които могат да се окажат много успешни. Така че никой не говори за прекомерно поемане на риска, но трябва да се вземе предвид и тези иновативни нови проекти, които същото трябва да бъдат подкрепени. Ще внесе няколко изменения, но като цяло докладът ни удовлетворява и Комисията по економически и парични въпроси, на която съм член, би следвало да вземем предвид този доклад, който подчертава по всички положителни действия предприятия от Европейската инвестиционна банка. Благодаря ви, думата има господин Доминик Мартин. Merci, Madame le Président. Ça a été dit. Благодаря. Както казаха колегите, макар че резултатите са незначителни и с риск да ви изненадам, смятам, че предложенията на господин Каза са отлични, е, може би прекалявам, но са много добри, могат да бъдат приети. И Смятам, че това са мерки, които всички държави членки трябва да по поощряват. Благодаря. Thank you, madam Благодаря думата госпожа Ясловешка. Благодаря ви, госпожа председател. Съгласна съм с първата част изказването на колегата, който се труда преди мен. Действително, докладът е отличен и поздравявам докладчика за неговото изготвяне. Следва обаче да бъдем повече внимание на една точка, а именно точката свързана с грантовете и за университетите и другите научно-давателски институти. Нееднократно сме подчертавали, че поради кризата има се по-малко средства за научно-давателска дейност и за мобилност в академичните страни, а от своя страна на пазара на труда се очакват все по-високо квалифицирани работници. Вече не не е достатъчно да бъдете инженер, за да си намерите добра работа, трябва да сте много добър инженер. А, Това означава, че трябва да подпомогнем семействата, които не могат да си позволят да осигурят мобилността на своите деца, студенти. Затова би следвало системата да, да насърчава младите хора да взимат студентски кредити и да са напълно сигурни, че в бъдеще ще имат възможност да ги изплатят. Благодаря ви. Думата има господин Фантулис. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην παράγραφο 1, ο συντάκτης εκφράζει την ικανότητα... Благодаря, госпожо председател. В параграф първи докладчикът заявява, че е удовлетворен от факта, че Европейска инвестиционна банка е отпуснала 9 милиарда евро в подкрепа на уменията и възможности за работа на младите хора. Въпросът обаче е как точно се разходват тази средства и как те конкретно са допринесли за намаляване на безработицата, тъй като именно към това се стремим. Какъв е смисъл да имаме високо квалифицирани безработни, а не просто обикновени безработни, търсещи работа в отрасли, които вече не съществуват? би следвало дейността на ЕИБ да бъдат да е насочена към мерки за реално намаляване на безработицата. А за трябва да се сложи край на вътрешната миграция. В противен случай хората, идващи от региони, където има високо равнище на безработица, ще се насочат към региони с по-низко такова. И често това е движение от юг на север. Благодаря ви. Има ли представител на Европейската комисия, който би искал да вземе думата? Изглежда не. Добре. Крайният срок за внасяне на изменения е 10 ноември. Предвижда се приемане на доклада на 21-22 януари и докладът ще бъде разгледан на пленарно заседание през март 2015 година. Това е графика за работа. А сега пристъпваме към гласуването. Всички разполагате с картите си за гласуване. Uh, Вече ще гласуваме за Европейския фонд за глобализация. Раума Финландия, електронно гласуване. За, против, В НП има един човек повече. Сега вече е добре. И виждате резултатите. Приема се. Преминаваме към стратегическата рамка за здравни, за здравословни и безопасни условия на работното място. Имаме становище от НП, подкрепено от групата на АЛДЕ. Има и молба също така за а, още едно разделно гласуване във връзка с доклада за аспеста. Това изменение е, беше поступило късно, е, но въпреки всичко ще го подложа на гласуване. Виждате е, целият текст без споменаването на доклада Аспест и без текста изискван от ЕНП с Binding European Standards. А, втората част се говори за азбеста, а разделното гласуване 3 е така както е предложено от е НЕП. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. по втората част по азбеста, кой е за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно режим на гласуване. Отново има една карта повече от ЕНП. Сега вече е добре. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към част трета. Втората част, в която има as well as to develop binding work and working time. коза е за, против, въздържали се, Мисля, че трябва и това да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване по а, устния въпрос. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към точка 8. Гласуваме компромисния текст на устния въпрос за прилагането на директивата за равенство в работната заетост. Разделно гласуване до края на точка четвърта. Кой е за? Против? Приема се втората част. Втората част е в точка 5 за дискриминационните действия. Кой е за, против? Приема се. Добре, ще проверим. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме окончателния текст на проекта за устен въпрос. Край на гласуването. Приема се. Точка девета. Точка девета. Има устен въпрос към съвета първо. Кой е за?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 Добре, ще проверим. Гласуваме изменение 7. Режим на гласуване, край на гласуването. Приема се изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Компромис С. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. Е, изменение 12 за против, въздържали се, приема се. И сега вече гласуваме окончателния текст. Край на гласуването. Още има един в повече от ЕНП. Резултата е на лице. Приема се с 42 за.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 против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим изменение 10 по параграф 3. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение С. Кой е за? Против. Приема се. И сега гласуваме окончателния текст на устния въпрос. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да гласуваме електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отново една, повече, една карта в повече има от НП. Приема се. Благодаря ви. Изключихте микрофон. Now we will... И сега гласуваме по а, резолюцията на стратегията Европа 2020, изменение 46, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение F, кой е за, против, въздържали се, приема се.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 Отново има една карта в повече от НБ. Благодаря. Резултатите виждаме. Приема се компромисно изменение Г. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 61 за. Против въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение ХАШ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, против, въздържали се, приема се. С устното изменение. Да, благодаря. Компромисно изменение и за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 71, изменение 71, разделно гласуване. Гласуваме по първата част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Проверяваме режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част пада. Преминаваме към изменение 72. Е Против. Против въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим. Режим на гласуване по изменение 75. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис J или J, който е за. Председателката се извинява. Е, гласуваме изменение 73. Е, кой е за? против, въздържали се, приема се. И сега вече наистина компромис J за Тук има разделно гласуване разглеждаме първата стъпка, целият текст без думите job quality. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората стъпка е с тези думи, those words, кой е за, против, въздържали се, Нека да проверим. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 80 е за против въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение К за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 от ФАМ за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение L за, против, въздържали се, приема се. Компромис М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 Край на гласуването. Отхвърля се. 112. Първата част. Разделно гласуване. Кой е за? Първата част. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Режим на гласуване. Проверяваме гласуването по втората част. Край на гласуването. Приеме се. По параграф 10 изменение 113 и 114. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 115. Всъщност то пада. 116 пада и така нататък. Преминаваме към 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Q. коза е за? Против. Въздържали се. Приема се. То 25 за против въздържали се Нека да проверим. Не беше ясно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 126. За. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за. Против въздържали се, приема се. Компромис Р. за, против, въздържали се, приема се. и две за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 141 с устно изменение за, против,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 Електронна проверка на 146-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. за. Против. Въздържали се. Приема се. за. А всъщност те са измененията са съвместими, така че гласуваме 149 за. Против. Отхвърля се. Сто четиридесет и девето електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. С един глас. 147. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 150 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 151. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверки на 151. Добре.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 26 гласа за. Изменението се приема. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8 за. Гласуваме изменение 8. Първо ще гласуваме изменение 8. За. Против. Въздържали се. Прие... От... Приема се. Искате проверка по изменение 7? Добре. Проверяваме изменение 7, което беше отхвърлено. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Има само два гласа за. Вие и колегата до вас. Всички останали са против. Компромисно изменение Б. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, Отхвърля се. А, приема се, извинете. Извинение 19. За. Против. Отхвърля се. Извинение 20. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинение 21. За. Против. Въздържали се. j'ai fait un amendement linguistique, mais pas... Аз направих една езикова поправка, всъщност, в изменението. Допълвам текст. 21-во изменение. Именно обяснение на листа пред мен ще... Извинявайте, объркал съм се. I think you have an, an old list. Мисля, че списъка ви е по-старата версия. Сега гласуваме на 21 за, против, отхвърля се. Изменение 22, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Точка от била Д. Изменение 23 За, против, въздържали се, приема се. 24-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение ФЕМ 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. ФАМ 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за. Искате проверка по изменение 35. Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Фем 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39. А всъщност то отпада. 42. За. Против въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменен 43 за, против, въздържали се, приема се. Изменен 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 45. Искате да пробвам 44. Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 45. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим. Добре. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Okay. Uh, we'll have to go back to искам да се върнем на страница 3, изменение 17. It's in the yes in our list. It's page three. It's amendment 70. Изменение 17. 17.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 окончателно гласуване за проекто резолюцията. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да направим и електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Благодаря ви. 39 гласа за, 5 гласа против, Това е резултата от гласуването. Mm-hmm. Добре, готови ли сте да продължим с следващата точка от дневния ред? Става въпрос за схемата за осигуряване при безработица в еврозоната, цената на отказа от Европа. Това е на проучване, което ще ни бъде представено. И давам думата на господин Джозеф Дан, който изпълняващ длъжността директор на отдела за добавена стойност е, към е, службата за проучвания. Господин Дън, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Наистина съм представител на е, службата за научни изследвания за добавената стойност, която беше създадено от комисията с нови възможности. Днес представяме един доклад, който е свързан с доклада Джакини от 1988 година и е, разглеждаме себестоиността на отказ от Европа в различни допълнителни действия на е, европейско равнище за почти 1 трилион евро. Ние смятаме, че част от от тези средства могат да дойдат от общата схема. Не правим препоръки за политиката, но тук сме за да ви помогнем с необходимите средства. Представихме тази, този проектотекст през февруари 2014 година. Редица доклади бяха приети и политически дебати бяха организирани. В нашия доклад – Имаме два анекса. Единия е от, е, изготвен от СЕПС, другия от Центъра за економически изследвания в Мюнхен. Предлагаме да прегледате тези, да чуете тези изложения. Всеки от докладващите ще говори 7 минути. Е, това е свързано и с опита на Съединените щати, тъй като те имат една функционираща система за осигуровки при безработица, е, които са интересни, защото са свързани с Конгреса. Знаем, че вашата комисия рису, е, гласува многократно за първия стълб. Благодаря, госпожо председател. сега ще чуем експертите. Да, господин Джонс ще представи първата. Ще направи първото изложение. Благодаря, госпожо председател, за това, че ни кан... поканихте и е, е, ни давате възможност да разгледаме въпросите за безработицата, които би трябвало да бъдат е, приоритет за Европейския парламент. Аз ще започна с един прост въпрос. Осигуровка срещу какво? Има две предложения, които се оформят. Е, тези две предложения са първо да се създаде е, осигуравка срещу брюкселския дъжд, както ние го наричаме, която ще е, е, буферира рецесията. Когато има рецесия, ще се появи възможно, за да се плати за безработните. И второто предложение е идеята да се отразят само големите шокове, да оставят останалите проблеми за националната система за обезвъзмъздяване на а, безработици. Основната идея е, че ние смятаме, че събестойността на рецесия с увеличаване на а, безработицата с 4% е много по-голяма, отколкото при увеличаване с 2%. Тук можете да видите една формула. Формулата е много проста. Идеята е, че Европейския фонд се намесва за да финансира а, помощите за безработица тогава, когато се увеличава безработицата над определено ниво. Това, което е важно тук в тази формула е, че ние смятаме, че фонда трябва да изплаща а, помощи за безработни в краткосрочен план. А, е, нивото е а, краткосрочните а, нива ни виждаме тук случаите, които бихме имали, ако обещетенията за безработни се увеличават. Виждате данните за 2000-та година. Както в случая с така наречения дъжд от в Брюксел и виждате данните за последните 12 години. Има един втори случай, който е по-уместен. Тук имаме над 4% краткосрочна безработица фонда се е намесил 90 пъти за 4 години. След това имаме сценария, така наречен а, торнадо. А, тук има стандартно отклонение 2 в 40 случая. Аз имам тук два, а, две графики за Гърция и Естония фонда се намеси в Гърция по време на голямата рецесия с 1% от БВП всяка година. Случаят в Естония е много интересен, защото показва, че голямата рецесия а, Вижда се, че фонда се намесва не само в 2009-2010, а и в 2003, когато е имало криза. Преминавам набързо към предимствата и пречките. Предимствата са че политически мислимо може да има една схема на европейско равнище. Причината за това е, а, може да се действа с много малко финансиране. Ние смятаме, че най-големия размер на фонда е бил в 2009 година ЕБИ по, поел 30 милиарда, така че с малко принос би имало голямо въздействие. Също така по-лесно би се а, управлява а, тогава, когато се повиши безработицата, би могло бързо да се реагира. Един, а, а, дру, едно друго предимство е, че подобни фондове може да бъдат насърчавани паралелно с конвергенция с националната система и както показаха изследванията на колеги, не всички схеми за осигуряване на безработните работят добре в различните страни. Разбира се, има и някои пречки. Една пречка е, че фондът би трябвало да бъде задължителен. И когато се реши че той а, покрива еврозоната, а, трябва да се а, трябва да бъде задължително участието, защото ако осигуряването не е задължително, само тъй наречените лоши ще се включат. Има един друг проблем, който беше повдигнат многократно по време на нашето проучване, именно страха от непрекъснати трансфери. Това не е оправдано. А, ние а, виждаме, че рано или късно всяка държава се изправя пред е, шок на безработицата. И, е, например, държави като Дания и Швеция, които никой не би посъщал, би сметнал, е, че са държави в криза, всъщност са имали голям проблем в 90-те години. Сега само две минути ще говоря за системата темата в Штатите, която според нас не е модел за Европа. Причината е, че схемата за а, а, безработицата а, се да, на страха, който съществува от безработица в, а, е, евро, в а, е, Штатите, което не е релевантно за Европа. Втората причина е, че системата за безработица в Штатите има марш на гъвкавостта, т.е. Конгреса може да увеличи изплащанията в случай на извънредна ситуация. Една от нашите препоръки обаче е вдъхновена от американската система. Това е свързано с целесообразността. Всеки щат внася в този федерален фонд и в криза може да се отпускат средства от този фонд, който след това подлежи на връщане. Може би може да се приеме такова правило. И последното нещо, което искам да кажа, е свързано с идеята за съчетаването на схемата с други схеми. Тук се вижда, че е, осигуровките за безработица са нещо прекрасно, но те работят по-добре тогава, когато са съчетани с е, активна европейска политика и ние смятаме, че този фонд е, трябва да се съчетае с реформа в институциите на пазара на труда. Благодаря. Господин Джонс има думата. Аз ще започна с нашето изложение. Благодаря, че ни поканихте тук да обсъдим схемата. Искам да ви кажа, че това е свързано с едни научни изследвания, които ще предложа И така, искам да спомена също така какво направихме? Периода на математическото моделиране, различни альтернативи. Благодаря ви. Преди да говоря за нашето математическо моделиране, искам да ви представя различните опции за схемите в Европа. А, също така това допълва националните системи. Е, първата система е а, осигуряване с минимални ставки. А, а, може също така да има разширени ползи с, с при по-дълги рецесии. Това се наблюдава в щатите. От гледна точка на финансирането, може да се мисли за система. А, има вноски, които са конкретни за съответните страни, може да има и също така а, и експост а, коригиране, може да се говори за а, плащания, които са за цялото време или така наречените trigger-based, говорим за плащания тогава, когато има тежка економическа криза. Има три основни опции. Може да има удължени плащания и тук сравнявам тези три системи. От гледна точка на стабилизирането, а, можем да кажем, че стабилизацията а, покрива само цикличната безработица, докато удължените плащания са за стабилизираме, особено при по-дълги рецесии. И всъщност това се прилага тогава, когато нивото е над определен прак няма а, преразпределение, защото е насочено към цикли, циклична безработица. Риска може да бъде по-висок и да отрази и структурната безработица. Сега, ако разгледаме моралните опасности. Това са опасности по-скоро за правителството, ако се забавят мерките. Това може да доведе до дългосрочна безработица. Може да се твърди, че има и стимули за правителствата да намалят краткосрочните плащания, може да има също така и е, стимули за правителствата да намалят националните плащания. Може да се твърди, че е, опасностите, риска може да е по-голям за нашия период на математическо е, е, моделиране. Ние направихме един опит, е, разгледахме един период от 2000 та до 2013 година. Основните характеристики на математическото моделиране показват, че 50% от брутните а, приходи се гарантират от системата на осигуряването. Системата, а, схемата може да бъде калибрирана на равнище Европейски съюз, а не на отделните страни с данък от 1,6% за период от 12 месеца. По този начин ние дефинираме цикличната безработица. годишен обем ще бъде 49 милиарда на година. Разглеждаме и различни альтернативни сценарии разглеждаме и оценяваме опита на, в конкретните държави, разглеждаме също така и експост корекциите, също така и а, плащанията за а, извънредни случаи. Сега ще дам думата на колегата Матия Долс. Председателката, благодаря ви. Ще ви помоля обаче да ограничите максимално времето ви за изказване, както и а, скоростта ви на говорене. Благодаря ви, ще ви представя резултатите от а, симулациите на нашето проучване. Ще започнем с а, базисни сценарии за периода 2000-2013 година. На екрана пред вас в синьо виждате развитието на безработицата в Гърция, Ирландия, Испания и Германия. И, те пока... и тези три, четири е, примера показват колко е различно положението в различните държави членки. В Германия, например, безработицата се увеличава до 2004 година, когато страната отбелязва, отбелязва втора равнище на безработица в еврозоната. По това време в много други държави членки равнище безработица е доста по-низко, след което с началото на кризата безработица се увеличава рязко в други държави, като Гърция, Ирландия и Испания, докато в Германия безработицата постеп... продължава постепенно да намалява. Оранжевата линия обаче показва, че осигуряване по отношение на достъпа до здравеопазване намалява поради увеличаването на броят на дългосрочни безработни, които нямат достъп до осигуровки. Продължаваме с професиите върху бюджета в дългосрочен същия този период. На екрана пред себе си виждате средно, средните нетни приноси за период 2013 година Както вижте, в по-голямата част от държавите членки се оказва, че те са били нетни вносители за известен период от годините и нетни бенефициенти през други години. В случаито и Германия, която е била нет, нетен, ам, като, би, като би била нетен бенефициент през 2004 година. Но някои държави членки биха били единствено и само нетни вносители, като Холандия, например, или а, нетни бенефициенти, като Испания и Франция. Но, пак казвам, ние направихме нашата симулация за период от 14, 13 години и възможно да са много по-различни, ако се вземе по-дълъг период от време. Целта на тази базисна схема, разбира се, ще бъде засилване на макроекономическата стабилност в европейската, в еврозоната. И действително, според нас, една подобна схема би могла до голяма степен да смекчи от шокът от 2009 година, например. тъй като а, голяма част от а, намаляването на доходите, държавите на обучението на безработицата, ще, ще да бъде намалено на равнището на, на еврозоната. Освен това, държавите които най-тежко бяха засегнати от кризата, Гръция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания, голяма част от шокът ще, ще да бъде абсорбиран още в началото на кризата. Но както вече спомена колегата Нойман преди мен, поради а, ефектът на цикличната безработница, ефектите от това намаляване на шока на първоначално щеше да се загуби с течение на времето под увеличаването на дългосрочно безработните. Предвижда също така и различни вариации, например схема, при която помощите се установяват на равнище 50% от средните доходи съответната държава членка. И също така се предвижда автоматично стабилизиране от една страна и преразпределяне между отделните държави, членки на еврозоната, между, от, от, друга страна. Така че колкото по-щедра всъщност е схемата, толкова по-малка по е ефектът на макроекономическа стабилизация. Както виждате, вноските, които биха гарантирани нулево отношение върху доходите ще бъдат много различни за отделните държави членки поради различното равнище на безработица. Ето как би изглежда, биха изглеждали конкретните равнища на вноски, ако се приложи корекция възоснова на предишните равнища безработици в съответните държави членки. И тук виждате кумулативните нетни вноски в отделните държави членки. И също така предпиштаме два механизми за коригиране на вноските на държави членки за по-дълъг период от време. И е важно да отбележим, че тези коригиращи механизми могат да ограничат и равнището на прехвърляния между държавите членки. Това, този механизъм е, би сработил добре за по-голямата част от държавите членки, но не за всички, защото се основава на данните за предишния период и това е единствено начин, по който може да предвидим данните за конкретния период, който разглеждаме, разбира се. И накрая превиждаме и схеми за помощ на безработици, които ще се активират само при увеличаване на безработицата с 1% пункт през предишната година. Червена, червената линия на екрана ви или увеличение с 1% пункт по, по отношение на предишните 3 години. Както вижте, говорим за 3 схеми за безработици, които, които да избягват ефектът на разпространение разпространение безработицата в еврозоната. И тук също се ограничава равнището на трансгранично прехвърляне на вноски, тъй като действително се предвиждат целенасочени прехвърляния към държави членки, които страдат от високо значително увеличаване на безработицата. И тук трябва да отбележа, например, че Франция, която се оказва нетен бенефициент при основният схема за безработица, ще се превърне в нетен вносител в този вид схеми. А, Испания, например, която, както вече казахме, при основната схема би била внес, нетен на бенефициент ежегодно, но щеше да бъде нетен вносител до 2007 година при плановете за ограничаване на разпространението на безработицата и ще се превърне в бенефициент едва от 2008 година нататък. Като вече казахме на подобна схема, ще играе важна равнище на за стабилизиране на макроекономическото положение в еврозоната, една подобна схема би могла да се осъществи с сравнително ограничен общ бюджет 49 милиарда евро за периода 2000-2013 година. Обратите изменения, разбира се, зависят от а, конкретните равнища безработица в държавите членки. коригиращите механизми могат да се основат възоснова на равнищата от предишните периоди. И накрая, както вече казах, ефектите с автоматично стабилизиране действително биха били значители, ако има една базисна обща схема за помощ за безработени в еврозоната. Благодаря на всички ви. Проучването беше изготвено по искане на нашата комисия. Не разполагаме обаче с много време за разискване, но все пак бих искала да дам думата на колегите, които се вълнуват да зададат допълващи въпроси или да направят коментари. Виждам, че господин Бекер иска да каже нещо от името на НДП. Не е добре, така случай на думата на Рита Штани. Благодаря много за предоставената от вас информация. Европейското е, осигуряване срещу безработица все още не е ясна идея на мен е, тази идея не ми харесва особено. В Германия мисля, че това по-скоро се отхвърля. Можем да помислим за някакъв друг вид механизъм на солидарност или на компенсиране. Но мисля, че проблема е само във формата, като по същество подигнахте много важни за нас въпроси голямо значение да се отчети, да отчете факта, да се разликата между държавите. Цитирахте страните, в които вече има такава страховка. Вие цитирахте Германия като една от богатите страни. където се, механизма е използва точно в периодите на стагнация на економиката. Трябва да се направи, да се въведе такава осигуровка, че това да не се отрази върху разходите на предприятията. И, а, е, освен това, а, е, трябва да се отчита огромната разлика между националните системи. Е, разбира се, биха могли да бъдат въведени някакви минимални европейски норми. Смятам, че трябва да се оценят и положителните и отрицателните въздействия вътре в държавите членки. Е, мисля, че в, в, по отношение на е, осигуровката срещу безработица трябва да има някакви минимални норми в Европа. Евроскептиците е, често посочват злоупотребите при прехвърляния, при трансфери. Смятате ли, че е, може да се предвидят някакви мерки за предотвратяване на такива злоупотреби? Втори въпрос, след това ще ви дам думата. Марин Харкин от групата на АЛДЕ. Благодаря. Благодаря и на двамата оратори а, за много интересните изложения, които ни дават материал за мисъл. Много е важно да има математически моделирания, за да може да има представа за въздействието, защото понякога идеите ни са много добри или поне така си мислим и когато ги проверяваме, виждаме, че въздействието не е чак толкова положително, колкото би могло да бъде. Благодаря. Много полезно да проведем тази дискусия. Аз самата разглеждам тази дискусия от гледна точка на недостатъчните ми познания по този въпрос, но имам няколко въпроса, които бих искала да задам. Е, заслужава си да се каже нещо е, за постоянните трансфери, е, защото това е една автоматична реакция, която мисля, че първия оратор говореше по този въпрос, че ако времевата рамка е достатъчно дълга, няма а, или и, има минимален перманентен трансфер. И това е нещо много важно. Окончателно последния изказал се, аз гледам заключенията във вашата презентация. Тогава, когато говорите за тъй наречените клобак механизми, аз ако го прочета, сигурно ще го разбера, но а, бихте ли казали малко повече за това какво е въздействието? А, нямам други въпроси. А, може би, а, когато прочета задълбочено материала, ще мога да ви задам още въпроси. Благодаря за много интересния въпрос. Господин Ман. Да, благодаря. Мисля, че темата е интересна. А, в много е, критици искат да се е, приключи с Европа, да мисля, че това е много погрешно. Трябва да намерим е, нови инструменти, нови механизми, които да е, покажат ползата от Европа. За, а, а, ако искаме да бъде създадена европейска осигуровка против безработица, а, може би ще трябва да възприемем национа... системи на национално равнище. няма европейско трудово право, социалните партньори е, преговарят в, за всяка държава членка по-отделно, т.е. няма някаква обща система. Но когато става въпрос за трансфери и за използване на средства от Европейския социален фонд, фонда за приспособяване към глобализацията, фонда за регионално развитие, е, ето, виждате колко много инструменти има, съществуват вече. И а, е, а, е, би могло а, те да а, покриват и без, осигуряването на безработните но не да се създава някаква отделна програма за финансиране на безработицата, защото това ще създаде фалшиви надежди. Мисля, че имаме достатъчно инструменти, с които разполагаме и можем да помислим как да ги използваме. Но справо повдигате темата. Може би ще ви е трудно да отговорите на всички въпроси. Благодаря за въпросите. Ще започна от последния въпрос. Да, съгласен съм, че когато обмисляме възможностите да се въведе осигуровка при безработица и при, при какви условия може да стане това, трябва преди това да предприемем дълготрайни стъпки или да, именно да се хармонизира пазара на труда. Това не може да стане в краткосрочен план. Но съществуващите вече в Европейския съюз инструменти нямат, не постигат автоматично стабилизация. Когато се правят такива предложения, като европейска а, осигуровка за безработица, е да се избегне а, цикличната нестабилност. Подобен инструмент няма все още в еврозоната. Така че Европейския паричен съюз е атипичен. В други парични съюзи има централизирана система. Да, разбира се, риска от употреби при трансфера е, е, е реален и опасенията ви са напълно основателни. трябва това да бъде анализирано в подробности. Да спомена се, тук имаше въпрос за клоубак. Всъщност идеята е следната. Изплащането на вноските от страна на държавите членки за тази обща осигуровка безработица няма да са с една и съща ставка за различните държави. Всъщност, ставката ще зависи от размера на трансферите, на преводите сплатени в съответната държава членка, така че вноската ще се адаптира за всяка държава членка, така че да се постигне финансов, финансова неутралност. Един подобен механизъм ще позволи преводите между държавите членки да, са, да, да се ограничат. и сега стигам към първия въпрос. Разпределянето. Трудно е да бъде количествено определени, защото социалните държави в Европа са различни. Така че една подобна европейска осигуровка предполага тя да замести част от националната система за осигуряване на безработните и ще зависи от е, спецификата и структурата на националните системи. Е, за момента не може да се каже какво ще бъде разпределено. Колкото до риска от е, отклоняване на средства и злоупотреби, да, би трябвало да бъдат хармонизирани някои институции на пазара на труда. Okay. Uh, yes, please take the floor. Thank you. Uh... Моля, имате думата. Благодаря за въпросите. разбира се, ако искате, пишете ни. Сега отново в обратен ред. По въпроса за злоупотребите, риска е много малък, защото всъщност това обе, осигуряваме между 18 и 30 е, по въпроса за минималните изисквания, мисля, че да, съставането на фонда трябва да върви ръка за ръка с някаква хармонизация или координация на минимално равнище и също така смятаме, че националните схеми не могат еднакво да стабилизират економиката. В някои държави ефектът е по-добър. По въпроса за съществуващите фондове, определено не са достатъчни. Социалния фонд или глобали... фонда за глобали... глобализационния фонд не са достатъчни. Има и различни фондове от по-големи търговски дружества. Това, което предлагаме тук е да решаваме цикличните проблеми, които не са заместващи проблеми. По въпроса за е, разхода за отказ от Европа. Ние смятаме, че цената на отказа от Европа е много висока в, при катастрофични явления, например рецесията в началото на 90-те години, която удари много държави в Европа. Ние смятаме, че а, е, решението е да бъде съвместно с националните фондове, за да може да се справят фондовете с кризата. Финансовите пазари и европейските бюджетни ограничения ще доведат до а, натиск за намаляване на а, плащанията за безработица. Това не е нашата цел. Благодаря. Съжалявам, че не мога да ви дам повече време и не мога да дам повече време на всички, които зададоха въпроси, защото имаме още една точка от дневния ред, с която трябва да се занимаем. Благодаря ви за вашия ангажимент, благодаря ви за това, което ни представихте, господин Дън, госпожа Масали, господин Нойман, господин Долс текста, числата, които видяхте, може да ги намерите в, в приложението e-meeting. Може да се върнете и да разгледате фактите, ако искате да ги разгледате по-подробно. Ще се върнем на тази тема в някакъв друг формат, по някакъв друг начин. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви за това, че така добре работихте. Благодаря. И сега вече преминаваме към точка 11 от дневния ред, създаването на европейска платформа за подобряване на сътрудничеството за предотвратяването на недекларирана работна заетост поради а, графика, искам да ви помоля всички, които се подготвяте и които сте поканени, да бъдете още по-строги в, и, и по-стегнати в, из, изключе, в вашите заключения. Давам ви по 4 минути за вашите встъпителни изложение ще започна, ако ми а, позволите, с госпожа Мюрио Глин, ръководител а, на Генералната дирекция а, работна заедост. благодаря, тъй като ми давате само 4 минути, искам да припомня, че комисията представи предложението за платформа през месец юли на вашата комисия. Няма да се спирам в подробности на предложението. Искам обаче да наблегна на три аспекта. Вече има споразумение по много сериозното въздействие в економическо и социално отношение на недекларирания труд и по-специално върху е, в момента на излизане от кризата, върху условията на труда, здравето и безопасността на труда, правата на работничите, обещетяване, осигуровка безработица, пенсиониране, лоялна конкуренция между предприятията и намаляване на данъчните приходи и вноските в системата за социално осигуряване. Има и други аспекти. Жените също са сериозно експлуатирани в рамките на недекларирания труд. В една анкета на Евробараметър, последната, 8 десети от, е, е, от хората са ползвали стоки или услуги при не, е, предоставени от недекларирани лица. Искам освен това да припомня какви бяха мотивите комисията да направи това предложение. Нуждаем се от една нова форма на сътрудничество в Европа. Съществуват различни проекти, които се осъществяват от няколко години насам, които обединяват по някои държави членки, с участието на експерти и се финансират. Така че не тръгваме от нищото. Установихме обаче, че все още има сериозни пропуски в дейността на Европейския съюз и особено недостатъчното сътрудничество между държавите членки липсва холистичен подход, цялостен подход. Някои държави членки имат добра практика, но като цяло на равнище Европейски съюз, трудовите инспектори, тези, които контролират социалното осигуряване, митниците, органите, които се занимават с миграцията, данъчните власти на европейско равнище не си сътрудничат. Няма платформа, която да ги обединява и няма а, обща банка, а, а, която да обединява опита им. Затова а, а, националните органи а, е, трудно могат да обхванат транснационалните аспекти на недекларирания труд. Като цяло, традиционните механизми а, са призвани да решават националните проблеми, местните проблеми. Има малко познание за рамката, съществуваща в другите държави членки и това пречи на обмена на информация между страните. Така че платформата, която предлага комисията, има за цел да запълни всички тези пропуски. И третият аспект, който исках да, повди... да опиша е, че в рамките на тази нова форма на сътрудничество в Европейския съюз трябва да се работи с много участници. Разбира се, става въпрос за националните органи, които също работят в различни структури за контрол и предотвратяване в различни области. Съществено обаче да се работи и с социалните партньори, които в някои държави членки пряко сътрудничат с съответните компетентни контролни органи. Има много добра практика в редица отношения в някои от държавите членки. И е, освен това, трябва да се работи с европейски агенции, които са натрупили сериозен опит който може да бъде много интересен за платформата и който ще позволи да, тя да започне работа при добри условия. Е, е, Европейската агенция за здраве и безопасност, е, Международната организация по труда, с която имаме много добро сътрудничество. Работим тясно с трудовите инспекторати в редица държави членки и това е ключов елемент, за да се гарантира добро сътрудничество на равнище Европейския съюз. Да се гарантира една по-добра интеграция. Това е отразено в нашето предложение. Ние искаме държавите членки да, създад, да имат много добре координиран интерфейс, където да се обединяват и да се вкарат всичките контакт, звена за контакти. И накрая искам да подчертая, че най-важното ще бъде да се комбинира засиленото сътрудничество на национално равнище със сътрудничество в рамките на Европейския съюз. Thank you. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Менендес Валдес, председателят на Еврофонд. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви на, за тази възможност, която дават на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд, да представи съвсем накратко някои сведения. Направихме проучване за условията на труд в различни сектори, като например командироването на служителите и други области. двата доклада, които предоставят най- най-ценни сведения за политическият дебат, са свързани с а, база данни за недеклариран труд. В тази база данни предвиждаме, сме, сме събрали 186 мерки за борба с недекларирания труд в 33 държави. Предвиждаме и обмен на най-добри практики за различните мерки, които се прилагат в различните държави членки и в, в случаите, когато има налични оценки, се, се предоставят и тези оценки за ефективността на мерките. Баста данни е достъпна в интернет, като търсенето може да се извършва по различни показатели, категории на труд, сектори и конкретните мерки, като предвижим не само традиционните мерки, предвижди инспекции и санкции, но също така и превентивни мерки и кампаниите по повишаване на осведомеността за опасности, свързани с недекорирания труд. Така че, както виждате, предвиждали сме по-традиционните методи с, с по-скоро санкциониращ характер, но също така и мерките, които играят роля на стимули за а, подобряване на спазването на законодателството. През последните няколко години се виждат промени в практиките в различните държави членки и страните кандидати за членство, които също са обхванати в нашето проучване. Мерките със санкциониращо естество продължават да преобладават и да се прилагат по-масштабно, но се, на много държави членки се приемат по-цялостни подходи. Някой от най-важните пока, които може да се, извед, да се изведат от това проучване е на първо място, разбира се, че проблемът е различен по своята важност в различните държави членки и също така профилът на недоклонията труд е различен. В някои държави членки се прилагат различни практики и тенденциите са различни. повече се поставя акцента върху прилагането на законодателството и за момента няма достатъчно обмен на най-добри практики. Така че според нас действително трябва да се направи по-масштабна оценка на политическите мерки и а, конкретните цели на всяка една мярка. Зато е добре да създадат съвместни екипи за оценки които ще ни помогнат да разберем кои политически мерки и кои а, пакети от инструменти са, се оказват най-ефикасни в конкретният контекст. Ето защо като цяло смятаме, че предложението на Европейската комисия е добро да предвижда също така и подобряване на анализът на прилаганите мерки и създаването на един пакет от умения и обмен на най-добри практики. Предвидени, предвидено е проучване за въздействието и за на въздействието за 2015 година и създаването на набор от инструменти. Европейската комисия предвижда наблюдаваща функция за, Евро, за Еврофаунд, МОД и други организации, но а, нашият мандат се разширява без се предвижда увеличаване на бюджета. Очаква се всъщност ние да участваме в а, заседанията и да поставим наличните данни, ако това се очаква от нас, нямаме, няма някакъв проблем, но ако се очаква да играем по-активна роля и да превърнем наличната паса данни в една истинска интерактивна платформа, то това е една цяла нова задача, която трудно ще можем да изпълним без увеличение на бюджета. Също така в процеса на обществени консултации, включително и на, в, тук в Европейския парламент, имаше предложение платформата да стане част от Еврофаунд. Ние обаче смятаме, че това не е уместно. По-уместно е самата Европейска комисия да управлява платформата, а ние разбира се ще принесем с поделен нашият опит. Благодаря ви. Давам думата господин Трампър, който представлява Business Europe. Вие сте председател на работната група за връзка с помощността на Бизнес Европ. Имате думата. Благодаря ви не напред Искам да заявя, че аз представлявам Бизнес Европ, който, който обединява милиони деклариращи труда си предприятия в Европа, които осигуряват заетост за милиони работници, работещи при декларирани условия. Има обаче голям брой недекларирани компании и недекларирани служители, които работят в тях. Ето защо ние приветстваме инициативата за създаване на платформата. При след това не бива да смятаме, че създаването на подобна платформа ще разреши проблема. А сега ще навляза някои конкретните предложения, които според нас са недостатъчни в продължението на Европейската комисия. Така, например, както, както заяви и самият Европейски парламент в резолюцията си от януари 2014 година, не е достатъчно само да се налагат санкции и да се подобри сътрудничеството между властите. Разбира се, тези мерки са добре дошли, но трябва да се създаде една среда, в която да не е толкова лесно да се осъществява недеклариран труд в Европа и да се оказва толкова скъпо да се гарантира деклариран труд в Европа. Докато не се изкради тази среда, за нещастие ще продължаваме да сме свидетели на много високо равнище на недеклариран труд в Европа. На второ място, в Европейска, на Европейската комисия се предвижда платформата да извършва анализ на положението в Европа. Не се изяснява обаче какъв анализ ще се извършва. И ние ще се радваме, ако се направи анализ на факта, че в някои държави членки, в някои региони се създава среда, в която по-голямата част от предприятията са декларирани, много малка част са недекларирани. Обеден съм, че другите държави членки и други региони могат да се получат от този пример и според мен това трябва да бъде част от целите на платформата. На второ място, както вече беше споменато, В предложението е създадено предвиждането на база данни с, за обмен на познания и опит. Това е предвидено и в директивата за командироването, т.е. възможността да се осъществяват и двустранни споразумения, които да бъдат регистрирани които да бъдат обществено достъпни. Знаем, че има много голям брой двустранни споразумения, сключвани между държавите членки, но се оказва, че е много сложно да имаме за нас да получим достъп до тези споразумения. Ето защо за нас е много важно да не чакаме създаването на платформата, за да се осигури достъп до тези двустранни споразумения. Призоваваме комисията да изисква от държавите членки още незабавно да регистрират тези двустранни споразумения, защото те могат да са много полезни за нас и няма нужда да чакаме влизането в сила на директивата след две години. И накрая въпроса за фиктивната самозаетост. Всички сме съгласни, че ефективната самостоятелна заетост също е заплаха за честните предприятия в Европа и трябва да се борим с нея. Но при след това, според нас, включват ефективната самостоятелна, самостоятелна заетост в платформата ще забави нашата дейност, защото това не е недеклариран труд. Властите са наясно с тази заетост, това просто е погрешно декларирана заетост. И затова включването на ефективната самостоятелна заетост в платформата ще забави дейностите на държавите членки, затова е важно да го уточним. И накрая трябва да се предвидят и санкции за забавяне при прилагането на мерките, Държавите членки вече са наясно с съществуването на ефективната самостоятелна заедост. Сега трябва само да се предприемат мерки срещу нея. Това бяха конкретните ми предложения. Благодаря ви. Е, е, Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Горнек, която е юридически съветник в Европейската конфедерация на, на, на синдикатите. а, приветства тази нова платформа за недекладирана работа. Ние бихме желали тя да стане задължително за всички държави членки и бихме желали да се предприеме един холистичен подход. Нашите очаквания че това не е орган, а, още един орган на европейско равнище, следователно ще се обменят информация, трябва по-добро прилагане, по-добро сътрудничество, конкретни инструменти. И ние намираме примери за това в доклада на Европейския парламент за трудвата инспекция, за създаване на минимални стандарти в тази сфера и ще трябва да разработим, да разработим конкретни мерки е, и това, което е много важно, действие за съвместен контрол, за да може да се борим срещу недекларираната работна заетост. Много е важно за конфедерацията задължителното участие в тази нова платформа, ако наистина искаме да постигнем резултати в целия Европейски съюз. Не можем да използваме правната база като оправдание за ниски очакванията. Трябва държавите членки да имат мандат за своята работа в платформата. По този начин работата ще може да бъде ефективна. Разбира се, за нашата конфедерация е много важно работата на социалните партньори и на национално, и на европейско равнище, предвид тяхната соци... конкретна роля. Те трябва да работят заедно с, с държавните власти. Те би трябвало също така да се борят с, с случаи на недекларирана работа. Много често често те са първите, които получават информация за проблемни или незаконни ситуации, за да може да се постигне промяна. Ние бихме искали този, да се работи в този формат. Във връзка с операциите, е, би трябвало да се направи така, че платформата да работи независимо. Ние бихме желали един заместник-председател да бъде избран от е, хората, участващи в платформата, с ежегодни отчети. Ние също така бихме искали СЛИК да бъде наблюдател в платформата, за да може да се обединят усилията и отделните действия. И бихме предложили социалните партньори да станат членове, за да могат да изиграят своята роля. Смятаме, че трябва да се правят много ясни разграничения между национална и трансгранична не е,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 Изключително важно е да имаме надежна и бърза система за обмяна на информация, защото много често националните органи имат нужда от спешна помощ от другите държави. Ние поставяме въпросителна по доброволната система. Трябва да разгледаме съдържанието, за да може да бъдем сигурни, че всички всички съответни органи са активно ангажирани с дейността. Последното нещо е, е че а, е, трябва да се каже и а, е, че платформата трябва да включи и самонаетите, което е, трябва да се добави, защото не фигурира и ние се надяваме, че ще се постигне много силен текст. Благодаря. Последният оратор, господин Тюсайн, председател на така наречения СЛИК, Senior Labor Inspectorate Committee. Имат една работна група, която се занимава и с недекларираната заетост. Имате думата. Позволете първо да ви благодаря за поканата. Това е голяма чест за мен. Тези, които не знаят какво точно представлявам, това е също шапката на всички инспекторати, които се занимават с безопасност и охрана на труда, която се събира два пъти под председателство на триото и винаги има един тематичен ден, къде, който е, наричаме така като пленарно заседание, където участват всички държави членки, е, в, е, сред работните групи има и към, към работните групи има и една обсерватория, която обединява, обобщава всичко, което се е, е, всичко ново в областта на трудовото право, безопасността и здравето на работното място и приветстваме създаването на нова платформа за борба с недекларирания труд. В началото смятахме, че първо е необходимо да се използват по-добре вече съществуващите платформи за обмен на информация в някои от тях, от тях участието е ограничено, CBLS, ISNU и други проекти, да се открият пропуските и да видим какво може да запълни новата платформа. Идеята да се създаде нова платформа, специално посветена на борбата с недекларирания труд, може да ползва работата на СЛИК, на службите, на инспекторатите в Европейския съюз, които могат да, да, да които да, са, всъщност са добър пример с многото работни е, групи. при нас инспекторатите са автоматично членове на платформата, всички, които отговарят за здравето и безопасността на труда, но разбира се, е, ние, освен инспекторатите по труда, работим и с социалните служби, с е, и с, с, други е, е, органи на държавите членки. Между другото, можем да. Е, нашата е, организация събира и понякога, за да обсъжда бюджета, когато възникнат проблеми. И не, още нещо за платформата да можем да изпратим наблюдател или експерт. Тоест това ще бъде един вариант вместо разширен състав. За всяко заседание имаме предварително уточнен дневен ред, където се прави отчет на работата на всяка работна група. Имаме работни групи във всички области, включително за контрола, правоприлагането, и е, има работни групи, където всички членове участват и други, където някои държави членки доброволно се включват. Е, проучваме работата с машини, с токсични, опасни вещества, прилагането, трансграничните проблеми на прилагането. И, както ви казах, и е, обсерваторията, центъра за наблюдение докладите на работните групи се разпращат на всички членове, които ги коментират, а решенията се вземат винаги на пленарното ни заседание. Благодаря ви. Thank you for your... Благодаря ви за встъпителните изложение. Сега ще дам думата на господин Пирински от групата за социалистите и а, демократите, който отговаря за доклада, който ще бъде изготвен от този парламент. Имате думата, господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да изразя споделената висока оценка на направените изложение. Всички ние осъзнаваме сложните, много сложните проблеми, е, породени от феномена недекларирана заетост с ангажираното участие на много различни гледни точки. Платформата, която се предлага от комисията, която според мен трябва да бъде призната а, с, приноса си също а, предизвикателство, за да може тя да стане нов инструмент с добавена стойност, а не просто е още един формат, който няма да допринесе с доброто решение на този особено тежък проблем. Следователно, госпожо председател, искам да задам един въпрос. А, на който ще бъда благодарен, ако изказалите се коментират и след това ще се опитам да конкретизирам този въпрос по най-кратък възможен начин. Общия ми въпрос е, не би ли било полезно да се опитаме да дефинираме достатъчно конкретно истинското, точното естество на проблема, с който се сблъскваме. И ще поясня. В съобщението на комисията се казва, че това е най-първия текст на документа на комисията. Там се казва какво представлява недекларирана работа. Платени дейности, които са законни по своето естество, но не са декларирани пред държавните власти, отчитайки различните регулаторни системи. Така че въпросът е проблема за недекларираната работа Проблема е, че не е декларирана или че не е регистрирана пред държавните власти. Аз задавам този въпрос, защото явно явлението недекларирана работа е свързано с търсенето и предлагането на подобни дейности. Това са дейности, кои, към които компаниите проявяват интерес, за да ангажират подобни хора, а и работещите са готови да поемат подобна работа. От Самия факт, че тази работа не е декларирана, води до много тежки а, условия, много тежки последици, защото самите работещи работят с, с, при много тежки условия, ле, легална, лоялна конференция, а, конкуренция. А, също така има е едно голямо предизвикателство за нас с тази платформа. Как ще регуларизираме, как ще направим недекларираната работа е, легитимна? Аз намирам е, това, което се говори малко едностранчиво. Ние борим ли се с, недекларираната работа или я предотвратяваме и така нататък. Е, Първият ми въпрос е към госпожа Гуен следният. Ще се съгласи ли тя, че а, когато се опитваме да взаимодействаме с а, платформата, комисията може да разгледа двете страни на предизвикателството, пред което сме изправени. От една страна прилагане на трудовото и социалното законодателство и но а, мерките за насърчаване а, на онези, които са, а, извършват недекларирани дейности, да ги обявят. Въпроса ми към господин Хуан Менандес Валдес е, бихте ли е, разширили малко идеята си за пръчката и моркова, защото това, което той казваше, беше а, е, нещо, което аз се опитвам да откроя с тези въпроси, а именно дали ще има препоръки които да се отнасят както за прилагането на законодателството, така и за стимулите. По въпра... Обръщайки се към господин Трамп, искам да задам следния въпрос. Вие представихте доста ясно загрижеността на декларирания бизнес за а, загрижеността за отрицателните последици на недекларираната заетост, но също така направихте иллюзия към понятието, че декларираната работа всъщност е много скъпа и от това аз е, виждам, е, че е, по-добре да се намали според вас недекларираната работа, отколкото тя да излезе на светло, защото ще бъде по-скъпо. Независимо от това дали е, дадена дейност е скъпа, тя все пак е обект на преговори между социалните партньори и оценка на социалните последици. И показаното от госпожа Варнек от Европейската конфедерация на синдикатите. Искам да ви помоля да, споделе, да споделите с нас какъв е опита ви с, о, за легализиране на недекларираната работа. Как какво смятате, че ще бъде оправданата стратегия, която да предприеме стратегията, като се обесърчават онези от а, е, а, трудовата сила да се впуснат в подобни вредни дейности? Каква би била вашата проактивна роля, включително с, с социалните партньори, с държавните власти, с, с европейските власти, за да може да се реши този тежък и болезен проблем. И накрая искам да помоля колегите и присъстващите в залата да се опитат да се присъединят към едно усилие, за да може тази платформа наистина да, а, да предостави допълнителни ползи а, към усилията на социалните партньори, включително и СЛИК и други институции, които бяха споменати, за да може наистина програмата, по програмата да се работи а, правилно, а, а, ангажирано. Остават ни по-малко от 5 минути. Аз мисля, че най-полезно би било, ако можете да дадете кратки отговори вие в а, бюро, в бюрото. Ако започнете в панела, ако започнете госпожо Гуин. Благодаря. Господин докладчик на въпроса Supply and Demand. Логиката на комисията беше и то възоснова на оценката за въздействие, да се отчетат сложните измерения на явлението, разликите в държавите членки. И необходимостта от внимателно вглеждане във всички аспекти, мисля, че все пак ние даваме предимството на един форум за сътрудничество между компетентните органи на държавите членки. И по наше е, виждане, както пролича и от коментарите, все още не съществува. Трябва да се работи по различните оси, превенция, контрол, наблюдение – и смятаме, че ще стигнем до едно по-глобално виждане след подробния анализ на явлението. Различните форми които, на недеклариран труд могат да бъдат обсъдени и чрез обмен на информация за мерките, които се вземат от държавите членки. Смятам, че предложението на комисията поставя ударението на сътрудничеството между държавите членки и основните партньори, които работят в тази област, социалните партньори, агенциите на Европейския съюз и прочее. Някои дейности, разбира се, ще се отразят на а, анализа на явлението на деклариран труд, е, както и различната, добрата практика в различни области. На международно равнище също се води дискусия в рамките на СТО. Надяваме се до следващата година тя да даде резултати, т.е. всъщност се говори за неформалната економика. Там в тази дискусия също участват държави с много различен опит, включително и държави членки на Европейския съюз. И смятаме, че темата за недекларирания труд сътно ще бъде засегната и ще бъдат вероятно дадени насоки и на международно равнище. <coughs> Thank you very much. Uh, I understand that. Много ви благодаря. Разбираме, че искате допълнителни сведения за различният подход на след на комитета на стачни инспектори по труда и различните методи за борба. Целта ни винаги е да има повече стимули за печалба от тъкването на труда, по-малко загуби. И също така трябва да се а, насърчава етичният елемент, т.е. моралното задължение за коригане на труд. А, затова са, работим и върху различните програми за повишаване на осведомеността. Но, както казах колегите от Европейската комисия, жизненно важно случай е оценката. Редица от мерките не са обект на оценки. Затова предлагаме съставането на съвместни екипи за оценка по конкретна мерки. Тоест, дали съответната мярка е постигнала целите, които са и поставени. Целта е, разбира се, да установим кои са най-ефикасните мерки, но също така и каква е, трябва да са последователните стъпки за подобряване на ефикасността на тези мерки. Така че говорим не само за обмен на най-добри практики, но и да, да, да установим кои са най-ефикасните и най- рентабилните мерки и това може да бъде извършено на европейско равнище и много трудно би могло да се направи на равнището на държави членки. Thank you for the question. Благодаря ви за въпроса. Разбира се, ние напълно подкрепяме засилването, прилагането и контрола. По този начин ще се решат част от проблемите, свързани с недекларирания труд. Според нас обаче е, този подход далеч не е достатъчен. Трябва също така да се съсредоточите върху създаването на една среда, в която и работодателите, и работниците знае, че когато има деклариран труд, те плащат данъци и осигурителни вноски, но и че получават нещо като възвръщаемост на платеното по закон. А в някои части на Европа е нормално да се декларира труда, да се плащат данъци, социални осигуровки и предприятията и работниците имат усещането, че получават нещо обратно за тези средства, които са платили. И според мен това също трябва да бъде обект на анализ. Тоест, какво може да се научи от опита на държавите членки, в които има много по-низко равнище на недеклариран труд. Според мен може да се извадим полки от техния пример. Благодаря ви. Да, първо трябва да има едно ясно определение на понятието недеклариран труд и да се определят показатели, по които да се отчита. Тук са засегнати самия работник, който е в неизгодно положение, който не е сигурна за работата си, предприятията, които страдат от нелоялната е, конкуренция и държавата, която губи от данъци И а, тук като представител на Белгия а, искам да кажа, че трябва да се провери и дали не съществуват административни а, бариери. В Белгия на последните години се инвестира много за, в електронното предаване на данни. Има проект за регистриране, електронно регистриране на а, обектите защото недекладирният труд е много широко явление, не само на територията. Има фирми на територията на други държави членки, които действат посредством бюра, които са само нещо като почтенски кутии. Thank you. Uh for the question. Благодаря ви за въпроса. Един от примерите, които мога да дам е, че синдикатите вече се стремят да повишат осведомеността сред служителите, на първо място да ги информират за правата им. И да се ги запознаят с а, възможните злоупотреби и с какви права разполагат на национално равнище, както и с различните органи, които могат да предоставят необходимата информация на работещите. Също така, както вече споменах, важна роля играят и колективните трудови договори, с които също се намалява разпространението на недеклариран труд. Според получванията на Международната организация по труда, равнището на надниците играят честно важна роля при разпространението на недеклариран труд. Тоест, ако има прилични, достойни равнища на заплащане в дадена държава членка, това със сигурност ще има въздействие върху равнището на недеклариран труд. Това имах предвид под въздействието на колективните трудови, трудови договори и колективното трудово договаряне. Разбира се, ролята на синдикатите е важна в предприятията, при проверка на условията на труд, като това е по-вярно за някои държави членки, колкото за други. Но за нас е важно синдикатите на практика да имат достъп до предприятията, за да установят на място какво се случва. Един последен коментар. Попитахте как можем да превърнем недекларирания е труд в редовен, редовна заетост, според нас би било много полезно правните последици след установяването на недеклариран труд да бъдат съответните недекларирани работещи да могат да се възползват от всички права на работещите в момента, в който се установи, че те са заети по този начин. Благодаря ви. Някой докладчица в сянка присъства ли в залата който и иска да вземе думата? От името на ЕКР, на Европа на свободата и пряката демокрация. Добре. А това е докладчик в сянка на НП. Добре. В случай ще чуем кратки въпроси от името на НП, от името на Обедната левица, на EFTT и на ЕКРА. И госпожа Кунева, разбира се. Започваме с госпожа Кунева. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, όμως δεν θα κάνω ερώτηση. Благодаря ви. Гарантирането на правата на работниците е въпрос, показващ нашата, нашата цивилизованост. Не може да се поставя под въпрос условията на труд и правото на достойни условия на труд на гражданите в Европа. В Европа сме изминали дълъг път, за да гарантираме тези условия. И за нас е много важно, че не накрая беше взето решение да се разгледа въпроса за недекорирания труд на европейско равнище. Но това е само началото сътрудничеството на европейско равнище и опитът обмяната на опит и най-добри практики ще помогна на държавите членки да подобрят националните си политики. Трябват ни обаче и мерки за превенция и мерки за прилагане на законодателството, за да се гарантира ефикасната борба срещу това явление. Работодателите, които не които се колебаят да приемат, да, да, се, да приемат наложените норми, би трябвало да а, си помислят и за неголямата конкуренция, която спрямо декорираните честни предприятия. Ето защо, според мен, създаването на тази платформа е много уместно, тъй като имаме много а, възможности за обмена на най-добър опит. Трябва също така се разгледа и режимът, предложен от Европейската комисия, който дава възможност на, за активно участие на, работници, на работниците чрез правенето на конкретни предложения. Европейския парламент също трябва да има своя възможност да се изкаже по различни предложения, направени от платформата. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Романа Томч от името на НДП. Моля ви да бъдете кратка. Maybe a short comment, if you allow me. Um, Може би кратък коментар, ако ми а, а, разрешите. Благодаря ви първо за възможността да споделя няколко думи по тази тема. Разбира се, а, Приветствам всички цели, които предвиждат намаляването на недекларираната заето с всички държави членки, както и възможността, която може да допринесе, за да намали а, този вид работа чрез а, обмяна на данни, на добри практики между държавите членки. Аз смятам, че трябва да осъзнаваме следния факт. Ако имаме успех в тази дейност, първо би трябвало да имаме на наше разположение е точна дефиниция на а, тази работа, без тя да бъде а, дефинирана предварително, много трудно ще се постигнат целите. Трябва да се знае също така какви са причините за този феномен, защото вероятно тези причини са различни в различните държави членки. Аз съм убедена обаче, че в повечето от държави членки основната цел е, основната причина е а, бремето, а, изключителното бреме. Също така трябва да се предложат възможности, модалности, за да се а, е, предвидят причините, които е, водят до подобна форма на работа. И в е, заключение искам да спомена това, което е казано в този документ, а именно, че лицата, които са заети, не винаги искат да стават само наети, за да избягват данъчното бреме. Много често работодателите искат да а, избегнат плащането на брутна заплата, която е висока и а, принуждават работещите да прибягват към друга форма на работа и тази проблематика също така трябва да бъде разгледана и от друга гледна точка. Госпожа Харкин има думата. Всъщност Макинтар съм аз, но няма значение. Първо искам да благодаря на е, ораторите тази сутрин, както и на нашия докладчик. Приветствам. Нямаме микрофон. Приветствам възможността да се е, обменя най-добра, най-добрите практики и да се разменя информацията. Тук имаме много ясна дефиниция от комисията, а именно, че недекларираната работа е всякакви пар, ем, законни, законни дейности, е, които обаче не са декларирани. Всъщност не говорим за незаконните дейности, говорим само за законни дейности, които не са декларирани. И това е сериозен проблем. Всъщност всички държави членки е, се сблъсквате с този проблем от гледна точка на отбягване на плащане на данниците. Е, това създава нелоялна конкуренция за онези бизнеси и лица, които спазват закона и които се регистрират както трябва. Много различно естеството и мащаба на недекларираната работа, така че едно решение не е уместно. Някои държави членки може би ще имат по-голяма полза от тази процедура евро а, платформа. Аз представлявам Уест Мидлендс в Обединеното кралство и аз знае, че в моята страна общия размер на този проблем е много по-малък, отколкото в други страни. Така че за мен беше много интересно а, това, което каза Business Europe, а, да се направи така, че да стане по-лесно и по-нескъпо да се регистрира тази заетност. В някои държави това може да отнеме 4 дни, в други 40 дни. А, и това води до големи разходи. А, трябва да се прилага закона, това е ясно, но същевременно трябва да имаме добро и по-добро регулиране, за да може хората наистина да спазват закона. Аз знам, че има проблеми в документите на съвета с един неизчерпателен списък на инициативи, които са същевременно задължителни. Аз не мисля, че е разумно да се предлага това. Аз мисля, че трябва да има един доброволен подход, който да може да бъде подкрепен от всички. Почти нямаме време. Представител на АЛДЕ, докладчика в Сянка. Първо ще дам думата на докладчиците Сянка. Сега ще дам думата на Тициана Беги. На благодаря. Веднага Искам да почитая колко оценяваме предложението. Води се много справедлива борба с сивата економика и недекларирания труд. И точно за това искам да, раз... да получа малко повече, да разбера дали това ще е добрата мярка в е, много страни се говори за работа на черно. Има е, вече много мерки. Каква ще бъде ползата от тази платформа? Какво ще добави тя към вече правещ, прав, това, което се прави вече? И е, трябва все пак усилията за нейното създаване да са пропорционални на резултатите как, колко често ще се заседава тази платформа, кой ще подбира участниците, на какво равнище ще се действа. Ако комисията иска да приобщи гражданското общество, ще, ще, ще бъде ли просто наблюдател или ще участва по-сериозно. Добре е комисията да отговори, защото решението трябва да е конкретно, трябва правителствата да действат, а не само да се задоволяват с думи. Uh, Има ли докладчик в сянка от зелените? Тери Ранке. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря ви за данните, които получихме. Ние смятаме, че е много важно да започнем да, да работим и да се борим с недекларираната работа. Трябва да видим какво може да направи Европейския съюз, да имаме един координиран подход който да допринесе полза не само на онези държави, в които проблема е по-голям, а да бъде от полза на всички, защото то ще засили социалната ситуация, ще подобри социалната е, ситуация в целия Европейски съюз. Искам да подчертая само едно нещо, да започна с коментар. Трябва да бъдем много внимателни, да не използваме недекларираната работа, за да а, като аргумент за намаляване на съществуващите трудови стандарти, тогава, когато говорим за безопасност в пазар на труда, както виждаме в миналото, особено държави с ефективни социални системи имат стабилни економики и там недекларираната работа е по-малък проблем това не може да бъде синоним на работа за по-ниска сигурност на работата. При тези предпоставки имам въпрос, защото вече беше казано още от самото начало, съвсем накратко, че кризите имат специфичен ефект върху декларираната работа. Може би госпожа Грин може да каже малко повече какви ефекти наблюдаваме, има ли увеличение, какво може да се направи, за да се справим с това. И втори въпрос е свързан с най-уязвимите групи на пазара на труда, които са най-засегнати от е, недекларираната работа. Вие говорихте за превенция, какво може да се направи, когато говорим за младите хора, за е, уязвимите групи, какъв е подхода. Има ли други докладчици в сянка, които не са се изказали или не са задали въпрос? Ще трябва да спра тук, защото вече тук може да се а, добавят а, допълнителни данни по всички тези въпроси, тъй като а, всъщност нямаме време. Времето ни изтече. Можете ли да а, реагирате? Да, наистина не мога да отговоря на всички въпроси, но с удоволствие ще предам писмени, конкретни отговори. Искам да уточня, че предложението на комисията може е вече на масата и доколкото знам, по време на италианското председателство през няколко седмици е, съвета се споразумя по общия подход. Така че сега с нетърпение очакваме да работим с Европейския парламент и вашия докладчик, да може е, да започне, тази платформа да започне дейност колко може по-рано, още през 2015 година съвета в рамките на тристранните срещи е, мисля, че е, културите ще се очертаят по-точно. Що се отнася до определението на понятието на деклариран труд? Да, води се дискусия. И се надяваме тази платформа да допринесе за намирането му. Е, търсим една изходна база за, като начало – не работим по с, нямаме предвид незаконни дейности, като изпиране на пари или трафик на наркотици. Не, просто става въпрос за е, най-обикновената работа на черно, а не за недеклариран труд, който е свързан с преступността. Разбира се, трябва да продължим да работим с държавите членки. Е, и тук искам да уточня, комисията напълно съзнава че съществуват големи разлики между държавите членки, различна рамка, различна, е, е, различно подготвени експерти, то трябва да работим съвместно. Всъщност това е една от дейностите, които предвиждаме за платформата. Тя да позволи на по-ефикасно сътрудничество в осъществяване на стратегията. Смятаме също, че е, трябва да участват всички държави членки. Е, и точно тук ще е ползата от платформата спрямо други съществуващи е, инструменти. Е, разбира се, ще се отчитат разликите между тях, но това не пречи платформата да определи приоритетите в своята работа, да предвиди дейности, които поне в началото ще се осъществяват с някои групи държави членки, преди да бъдат разширени и да обхванат всички. На въпроса за целите на тази инициатива, мисля, че да се упоменат и в самото предложение. Това е по-добро прилагане на националното законодателство и на европейското право и, е, е, е, желанието да се гарантира качествена работа, подобряване на пазара на труда и на социалното сближаване чрез три основни цели. По-добро сътрудничество между органите на държавите членки, подобряване на техническия капацитет за проследяване на транснационалните случаи на недеклариран труд и е, е, създаване, е, засилване на чувството за спешна необходимост от действие с държавите членки. По подробностите ще мога да говоря по друг повод. Thank you for... Благодаря ви. Всъщност, мисля, че времето ни изтече тъй като скоро няма да можем да се възползваме от устен превод. Така че ми остава само да ви благодаря. Благодаря на всичките ни гости за присъствието днес тук. Знам, че някои от колегите, членове на нашата комисия, нямаха възможност да зададат въпроса си. но всички не искахме да чуем вашето мнение за недекларирания труд. Както знаете, ще продължим да работим по това досие тук в парламента, за да изготвим един наистина добър доклад по въпроса. Благодаря на гостите ни, благодаря и на всички въпроси на колегите членове на комисията. Още веднъж се извинявам, че не всички имаха възможност да получат думата. След продължаваме с нови гости и нови разисквания. Благодаря ви.